Скъпи колеги, предлагам ви да продължиме нашата работа. Ако обичате, заемете местата си. Както се договорихме вчера, започваме с госпожа Шартие, която ще... Euh, euh, ще ни каже до къде са стигнали преговорите с съвета по Европейския социален фонд. Благодаря, госпожо председател. Започна деветата тристранна среща. А, вчера зададахме въпрос на комисията относно последиците от заключенията на съвета, последиците за Европейския социален фонд. Лично аз, но не съм единствената, мисля, че много колеги споделят моето впечатление. Та, струва ни се, че изявленията относно връзките между Европейския фонд за най-уязвимите и Европейския социален фонд не са много ясни. Тоест, достъпа до средствата до единия, не, в единия фонд и в другия фонд са доста, е доста различен и не, не е ясно как въобще могат да се получат средства. Така че същевременно обсъдихме и целевите групи, кои, към които са насочени тези средства и там също имаше много разногласия, тъй като съвета заявява, че няма правна основа, правно основание обикновено обикновенно подобен аргумент се изтъква многократно. Второ, казват, тази група не, не, е, е, не е целева или не може да е, получи еди какви си средства, така че практически цялата вечер се опитахме да ги убеждаваме е, в е, правотата на нашата на нашите виждания. Комисията пом... помага много. Не успяхме да приключиме преговорите по член 3, но все пак отбелязахме известен напредък. И е, смятам, че е, договореното отразява решенията на нашата комисия. Вие ни бяхте е, дали много точни указания и много точно определен мандат за преговори. Така че сега нещата са в ръцете на съвета. Това е което мога да кажа, госпожо председател, за а, преговорите. А, по съвсем друг начин се преговаря. Няма. Преговорите не са. А, не са в същия вид, както бяха по време на кипърското председателство, но не са лесни в никакъв случай. Някой иска ли някакви обяснения или няк... ще направите ли някакъв коментар, пита председателката. Лично аз считам, че основната, наш основен приоритет в тези преговори са да видиме начина по който се отразяват заключенията на съвет от 8 февруари върху начина по който най-уязвимите ще имат достъп до средствата от фон, Европейския фонд за най-уязвимите. Връзките между двата фонда, общата, общата общия законодателен текст има два подхода. Или комисията ще направи предложение в хода на преговорите, или е, ние ще предложиме е, нов вариант. Не знам дали тук сред нас има представители на комисията, но 14 дни след края на съвета комисията все още не е взела позиция и не е, е не е, е изложила ясно своето становище и ако нещата продължават така, просто ирландското председателство ще попречи на комисията да, да направи предложения и да излезе с нови инициативи. Това беше първото. Второто. А, начина по който се развиват а, преговорите по многогодишната финансова рамка и общите регламента за общи провизии казва, че Европейския съвет или ще преговаря, или ще се откаже от 25% които трябва да се отделят за борбата с крайната бедност. Ние не сме съгласни с подобно становище. Тези от вас, които, които са членове и на другата компетентна комисия, в този, по този въпрос много ви моля излагайте нашите приоритети, настоявайте на това, че за нас това е приоритет. И а, това а, трябва много ясно да бъде представено от нашата докладчица госпожа Коза. А, благодаря, госпожо председател. Вие сте абсолютно права. С нощи Знаете, че водихме битка относно целевите групи. Като целта беше дали цел, целта беше да се опитаме да запазим 20% от средствата за най-уязвимите, е, за най-бедните. Е, трябваше да под да а, бъдем много твърди в аргументите си и непрекъснато настоявахме за определяне на тези целеви групи. Така, приключихме с тази точка от дневния ред и преминаваме към точка 23. Давам думата на Карима Дели, която ще говори за общинските жилища в Европейския съюз. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, е, с е, удоволствие ви запознавам с е, предварителния вариант на доклада ми е, за общинските жилища в Европейския съюз. Бих искала предварително да благодаря на всички съавтори на доклада, които продължават да представят изменения. Европейския съюз няма преки правомощия по отношение нито на жилищата, нито на общинските жилища. Обаче непряко е работила чрез помощите на държавата, чрез кохезионните фондове, е, че без, разбира се, да забравяме е, и данъчните изменения в демографските промени. Изобщо има различни е, лостове. Освен това, ние законодателстваме чрез преките субсидии и чрез кохезионната политика. В доклада по наша инициатива за общинските жилища са повод за да насърчим добрата практика в Европейския съюз за развитие на общински жилища и да изготвим конкретни законодателни предложения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 е, приноса ни към стратегията Европа 2020. Днес има 25 милиона европейски граждани, които живеят в общински жилища. Във всички страни на Европейския съюз, с изключение на Гърция, е, има парк от общински жилища, чието размер се променя в различните страни. Потребностите също се променят в рамките на една единствена държава членка между селските райони и градските райони. В самите градски райони има различни потребности между центровете на градовете и периферията. Първата цел на доклада е да потвърди, че е, достъпът до жилище е основно право, което определя достъпа до всички основни права, а именно право на достоен живот, т.е. държавите членки трябва да приложат на практика това право. С кризата обаче това право все по-трудно се прилага и условията за достъп до жилища стават все по-трудни. Особено като си има предвид как литнаха цените и на найемите, и е, на отоплението. През 2010 година 7,7% от населението на жилище липсва, е, страда от липса на жилище, докато социалната харта предполага постепенно намаление на явлението бездомни. 17,86% е, от хората живеят в пренаселени жилища при недостойни условия, докато 10,10% е от жилища плащат повече от 40% от доходите си за найем. Така че общинските жилища вероятно са решение. Едно от решенията за неизправностите на пазара, особено на пазара на жилищата, за да се удовлетворят изцяло потребностите от жилища и да се гарантира на всеки достойно жилище е, с достъпни цени или найеми, е, цени достъпни за всички. Тези, това паралелно предлагане е абсолютно необходимо, особено е, предвид помощите, които се съкръщават напоследък става въпрос за помощите за найем. Имаме е, предвид, че и пазара не може да гарантира достъпът на всички до жилище. Така че е, амбицията на доклада е ясна, а именно инвестирайки в общински жилища, ние ще допринесем за е, излизането от кризата. Как? Първо да се признае ролята на инвестициите в общинските жилища. И ООН и ОССР разполагат с повече данни за жилището, отколкото Европейски съюз. И в този доклад аз искам да има Европейска обсерватория за жилищата възоснова на достойни за доверие показатели и данните да се е, предлагат от държавите членки, за да можем да се борим е, срещу е, най-голямото бедствие, най-голямата напаст за нашите общества, а именно енергийната несигурност. Хората не могат да си плащат сметките за енергия. Освен това, трябва да имаме предвид, че семействата задлъжняват все повече и това поставя под заплаха макроекономическата сигурност сигурност на Европейски съюз. Така че общинските жилища трябва да бъдат включени в економическото управление на Европейски съюз. Тези инвестиции са социални инвестиции в рамките на пакта за социална инвестиция. Освен това, ролята на макроекономически стабилизатор на този отрасъл да бъде по-добре призната и вследствие, чрез общинските жилища е, е, ние можем да предотвратим и е, мехура на недвижимите имоти и да няма толкова кратък цикъл на такива мехури. Виждаме какво става в Испания, например, където тези балони са най-драстични така че днес е, трябва е, да е, прибягваме много често до финансовите лостове. Аз виждам, че строителството и ремонтите на жилища най-много страдат от економическата криза и заради това аз поздравявам желанието на комисията да изгради европейска стратегия за отрасъла, като посочи, че има потенциал и че не е това причината на проблема. Тък му обратното това трябва да се включи и в стратегията 2020 т.е. да намери финансови стимули, които да допуснат е, зеления преход, е, енергийния преход, който е необходим за устойчивото развитие и за да се справим с световната конкуренция. Ето защо е, кохезионните фондове трябва да изиграят важна роля, както качествени енергийни ремонти, обновяеми източници, но също така и за настаняване на жилищата на най-бедните, като ромите и бездомните, ремонти на цели квартали, адаптирани финансиране на жилищата съобразно демографските промени. Европейския социален фонд ще даде възможност да се финансира и обучение, особено като се имат предвид е, новите зелени работни места. Освен това, структурните фондове, хоризонталната програма 2020 за енергетика, освен това, е, финансовите инструменти на Европейската инвестиционна банка. Е, комисията не трябва да поставя под заплаха намаленото ДДС за строителството и за ремонтите на жилище. Е, този доклад иска да отговори и на социални потребности, които са абсолютно спешни, да се упростят молбите за общински жилища, както и да е, бъде по-прозрачно и по-безпристрастно отдаването на тези жилища, за да няма дискриминация и да не се избягват най-бедните, защото по този начин се е, задълбочава обществената сегрегация. Не, така че въпроса за е, управлението е много важно. И накрая на паста на енергийната несигурност. Хората не могат да си плащат сметките. Държавите трябва да определят в какво се състои е, това явление, което засяга между 50 и 70 милиона човека в Европейски съюз в момента. Трябва да има два стълба. Е, е, първо, енергийните резултати на жилищата. Е, чрез ефективни лостове, като едновременно с това има мерки за улесняване на сметките за ток е, въз основа на местни политики в областта на енергетиката. Ще чуя какви са предложенията на съдокладчиците. Надявам се този доклад да бъде знак, особено за тези, които живеят при лоши условия или които изобщо нямат жилища. И мисля, че това ще бъде доклад в интерес на всички членове на нашата комисия. Очаквам вашите изказвания. Благодаря ви. Благодаря. Започваме една много сериозна дискусия. Но имаме ограничения във времето, така че, за съжаление, ще мога да ви отпусна само по две минути на изказващ се. Господин Согор започва. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm Karima Adeli kolléganő saját kezdeményezési jelentésének munkálatait. Аз е, бих искал да благодаря на колежката Дали за инициативата. Направихме и изслушване, което ни предостави действително много задълбочена информация по тази тема. Темата е много обширна и е много важно да разговаряме по нея, именно в времената на криза. Е, Прилични жилища, е, чисти, хигиенични, това са важни неща. Хиляди хора всъщност е, са жертва на лоши жилищни условия, има данни за това. Ние говорим за това, че има семейства, които плащат 55% от дохода си е, за данък. Е, не би следвало да е така. А по отношение на продължителността на живота, също коментираме възможностите за обучение, за здравеопазване. В край на кращата правото на жилище е основно човешко право. Е, изключително е важно да има мерки за реновиране на сградите, за изолиране. Всичко това има своето отражение върху е, хигиената и е, здравословните условия на живот. Също трябва да обмислим въпросите с жилищата за хората с увреждания, за по-възрастните в е, кризата с жилищата има и едно измерение, свързано с е, поколенията. Председателката, благодаря. Господин Серкас. Според е, нас това доси е едно от най-важните, особено в този момент, защото правото на жилище е също толкова важно, както и правото на работа. И ако няма, и когато ти си лишен от тях, е, реално си жертва. Това се случва с много семейства в момента. Над 150 милиона души имат проблеми с е, жилищата си в момента в Европа. Над 2 милиона са те в Испания. Проблема е структурен в много страни членки, именно защото липсва удачна политика в това отношение на национално ниво и липсва такава политика на европейско ниво. Докладът на госпожа Карима Дали обхваща практически всички наши безпокойства по темата. Аз бих искал да подчертая факта, че да коментирам всъщност, извинете, е, реда на приоритетите изложени в доклада. Смятам, че той трябва да се промени. Трябва да се изложат първо е, проблемите, е, да се потърсят корените им и да се предложат решения. Смятам, че така ще изпратим и много ясно политическо послание на нашите граждани. Моментът е труден но за да обясним нашата позиция по-ясно, трябва да сменим начина на подреждане на секциите в доклада. Като социалисти ние бихме искали да подчертаем, че е, трябва да предлагаме не само решения на този въпрос, но трябва да има и превентивни мерки. Тоест е, да има политика в е, посока на отстраняване на съществуването на този проблем. И тази политика трябва да се развива не само на национално ниво, а по-скоро на европейско. Когато говорим за финансиране на общностно ниво, то трябва да допълва националните политики. Господин Бениан. Благодаря на докладчика за нейната работа. Тя приобщи докладчиците в сянка от много начален етап по работата. Много полезни бяха организираните изслушвания. Благодаря и за това, че включи някои от моите идеи в проекто текста. Интересно ми е е, предложението за създаване на нова агенция. Къде е точно попада тя в общата схема на нещата? Какъв ще е бюджета и е, като се има предвид как се развиват преговорите за многогодишната финансова рамка, ми е интересно как едно подобно предложение се отразява на, на бюджетните разчети. А също не смятате ли, че има други механизми и организации, вече съществуващи, които могат да поемат същите функции? Подал съм няколко изменения вече с цел да се добавят някои неща и да се доизясни текста. Особено се интересувам от въпроса за енергийната ефективност, а също и иновативни схеми за подпомагане на хората в, в приплащането на сметките им за отопление, посредством изолация и така нататък. В, определен, в Обединеното кралство има подобни програми и аз подавам изменения в такъв смисъл – тук се коментираше също дали излизаме извън полето на компетенциите си, но докладът, докладчикът бе абсолютно дисциплиниран и смятам, че доклада си остана в рамките на нашите компетенции. Смятам, че има някои моменти, които ще бъдат, които имат нужда от изясняване. Благодаря на докладчикът и ще продължа да работя с него. Благодаря ви. Комисията иска ли да взема отношение? Уи, но, но. я. Добре. В такъв случай давам отново думата на докладчицата. Благодаря, госпожо председател. Е, отчетах и си отбелязах всички коментари на съдокладчиците. на следващата среща ще изясна защо смятам, че трябва да се създаде Европейска обсерватория или Агенция за жилищния фонд. Защото днес ние не разполагаме с е, никакъв инструмент е, или метод за а, предвиждане и за изграждане на <clears throat> стратегии, било то в областта на енергийната нестабилност, жилищния фонд и на практика нито една държава членка няма възможност да предвиди е, балоните в е, недвижимата за недвижимите имоти или енергийната нестабилност. Прави са колегите, които а, посочиха още веднъж, че правото на жилище е фундаментално основно право, едно от основните социални права. Не знам а, как, какъв е срока за внасяне на изменения, но ви благодаря, госпожо председател, за това, че ми дадахте отново думата. Благодаря. Мисля, че в измененията трябва да бъде да бъдат отразени а, дискусиите по европейския семестър и многогодишната финансова рамка. и в, с оглед социалната политика и включването на а, ясно определени показатели – Многократно сме е, наблягали на необходимостта да бъде е, въведен на показател за социалните жилища и мисля, че това трябва да стане ясно в измененията, които ще внесете. 27 февруари 12 часа е крайния срок за внасяне на изменения. На до 21 <laughs> март. На 22 март ще гласуваме тези изменения, за да може доклада да бъде внесен в пленарна зала през юни. А сега преминаваме към гласуване. Точка 24. отговорността на страната, която на държавата на флага. И споразумението сключено между асоциациите на корабособствениците от Европейската общност и Европейската федерация на транспортните работници. За да има известна приемственост и логика в, на измененията, решихме да внесем в пленарна зала нашите изменения и тези в Морската трудова конвенция. Точка 5.3 гласуването в плезарна зала ще включва измененията, но не и проекто, законодателната проекто резолюция, за да можем по-нататък да преговаряме с съвета, така че това е принципно гласуване, за да може в последствие в пленарна зала да се вземе решение относно мандата е, за преговори. Кой е съгласен? За против? Въздържали се? Приемаме. Приемаме това, този подход с е, има четирима гласували против. Става дума за решение да се поиска от плезарната зала мандат за преговори. Четирима, за, четирима против и нито един въздържал се. Давам ви думата. Лекторът нямаше. Против, така ли? Uh, Не, много ви, много, много ви моля това. Когато, когато стане дума за картите за гласуване, тогава ще можете да изразите своето възражение. Така, значи, по точка 24 ще се консултираме с различните политически групи, за да решиме кои изменения да бъдат гласувани в пленарна зала. Приключихме с точка 24 и минаваме към точка 25, но преди това моля проверете дали си носите картата за гласуваме. А, вече има един, втори и аз съм си я забравила, значи сме трима. Сега, честно да си призная, откраднаха ми портофела, нямам... Картата беше вътре и нямах време да мина през а, офиса, за да получа нова. С нощи работих до 10 часа, тази сутрин съм тук от 8.30. Така, точка 25. Става дума за освобождаване от отговорност за 2011 общ бюджет на Европейския съюз, комисия, параграф 1, изменение 1, господин Чаба Ори за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за против, въздържали се, приема се. Трето изменение след параграф 5 за против въздържали се приема се. Осми параграф. Четвърто изменение пак на господин Чаба Ори и устно изменение, което ви предлагам. Има някой против, за против въздържали се приема се. И сега гласуваме цялата целият документ. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 41 за, 1 против, 1 въздържал се. Приема се. Точка 26. Освобождаване от отговорност на Европейския център за развитие на професионално обучение СДФОП и устно изменение на докладчицата. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, изменение 1 на чаба Ори, За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение на Църкъс за против въздържали се. Приема се и сега цял, целият документ, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 40 за, 2 против, 1 въздържал се. Приема Точка 27. Освобождаване от отговорност с бюджет 2011. Европейска фундация за подобряване на условията на живот и труд. Устно изменение на докладчицата. Има ли някой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер едно на госпожа Харкин за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме целият документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиридесет един гласа за, двама против, един въздържали се, приема се. Сега Точка 28. Освобождаване от отговорност бюджет 2011. Е Европейска агенция за безопасност и здравеопазване в Билбао. Параграф 1. Устно изменение на докладчицата. Някой против? Не. Добре, гласуваме за, против, въздържали се. Приема се параграф 1. Чабаори приема се. Изменение 2. Александро Серка за, против, въздържали се. Приема се. Трето изменение. Мариан Харкин за, против, въздържали се. Приема се. Че Четвърто изменение Александро Серка за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме целият документ по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 40 за. Е, двама против. Приема се. 29-та точка освобождаване бюджет 2011 Европейска фундация за обучение. След параграф 1 устно изменение на докладчицата за против въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. Tout на пивоте, вътре кло. Край на гласуването. 21 за, 23 против. Отхвърля се. След параграф 1, пакусно изменение на докладчика за против, въздържали се. Приема се. Euh, après le paragraphe 2. Изменение първо след параграф 2. Чава Ори. За, против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. кло. Край на гласуването. 24 за, 16 против. Приема се. И сега изменение 2 на Александро Серкас с съвместно с устно изменение за против, въздържали се, приема се. Трето изменение на Мариан Харкин за против въздържали се приема се. И сега целият документ по електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 за, 3 против, 1 въздържал се. Приема се. Точка 30. Последното освобождаване от отговорност за бюджет 2011, резултати финансово управление и контрол на агенциите. Имаме две изменения. Изменение 1 на Джин Ламберт, параграф 2, за против въздържали се, приема се. И устно изменение на докладчика, за против въздържали се, приема се. Сега гласуваме целият документ. Моля, гласувайте. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. е гласуването. 41 за, 2 против, 1 въздържал се, приема се. Сега, точка 31, прилагане на директива 2004-25 относно а, сливане и изкупуване. Става дума за становище на Юта Штейнрук. Параграф 1. Изменение 1 на Сария Сая за против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим. Гласувайте. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Край на гласуването. 22 за. 18 против, 3 въздържали се. Значи изменението е прието. Параграф 2, изменение 2 също на Сария Сая, за против, въздържали се, отхвърля се. Трето, трети параграф, трето изменение на Фил Беньон. Трето изменение за Добре, тогава ще проверим по електронен път второ изменение. Моля, гласувайте по второ изменение. Всички ли гласуваха? Двадесет и двама за, 21 против. Приема се. Права сте, трябваше да провериме. Трето изменение за заличаване на Филбеньон за против. Въздържали се, приема се. Компромис Б. Е, но вие отпадна този член, скъпи колег. Така че трябва да сме последователни. Хайде, все едно, че не съм го казала. Компромис Б. За против, въздържали се, приема се. Компромис С. За против, въздържали се, приема се. Компромис Д, за, против, въздържали се, приема се. Осми параграф, компромис Е, за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение на Чаба Ари, за, против, въздържали се, приема се. Индинайсто изменение е оттеглено. Компромис F приема се. 14 изменение е изтеглено. а компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 11, изменение 17 на Чаба Ри за заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, да провериме. 17-то изменение проверяваме по електронен път. Вер. Тому на пивоте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 за, 28 против, един въздържал се, отхвърля се. 18-то изменение на Чеба Ъри и разделно гласуване. Гласуваме първата част до employment contract, за, против, въздържали се, приема се и сега останалата част за, против, въздържали се, приема се. Дванайсти параграф, 19 изменение на Филбеньон. За, против, въздържали се, приема се. 13 параграф, 20 изменение и 21 те са идентични. Гласуваме ги за, против, въздържали се, отхвърля се и сега а, цял, цял, цялото проекто становище. Моля, гласувайте по електронен път. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 41 за, 2 против, 1 въздържал се. Е, поздравления на докладчицата. 32 Надя Хирш, защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободно движение на данните. Становище предназначено за Либе. Трети параграф, параграф 1, следващ, две идентични изменения има, 26 и 27 на Жин Ламберт и Стивен Хю. Предлагам да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф 1F, е, изменение 28, за, против, въздържали се, приема се след F, изменение 29 на серия СЯ за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 6, параграф, след параграф 1, компромиса. Либералите са против, е, не се приема. Е, член 6, параграф 1, 1 нов, кой е за? Компромиса за, против, въздържали се, не се приема. Член 6, параграф 4, изменение 31, но за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 6, параграф 5, изменение 32, Сария Сая, заличава се текст за, против, въздържали се, приема се. Член 7, параграф 3, изменение 33 на същия автор за против, въздържали се. Отхвърля се член 7, параграф 4. Изменение 34, серия сая за. Е, заличаване на текста. Е, обръщам ви внимание. Ако, сте, ако искате да гласувате компромис, не гласувайте за. Против, въздържали се, отхвърляш се. И сега компромис С. Гласуваме 4 групи за. Кой е за компромис С? С против, въздържали се, приема се. И член 7 след параграф 4, изменение 38, Сария Сая за, против, въздържали се, отхвърля се. Из... Член 9, параграф 1, изменение 39 пада, както и 40, т.е. стигаме до член 14. Извинете. Изменение 14 е съвместимо с компромиса, така че е, гласуваме е, изменение 40. Е, за, против, въздържали се, приема се. Член 14, параграф 3, изменение 41. За, против, въздържали се, приема се. Член 14, параграф 5б. Изменение 42. От същите автори. Заличава се текст за, против, въздържали се. Отхвърля се член 17 след 6 параграф. Изменение 43. Оли Кристенсън, Евелин Регнер за. Против въздържали се приема се. Член 22 параграф 2 точка Д. Изменение 44. Сария Сая за. Против въздържали се, отхвърля се. Член 22, параграф 3, изменение 45, същия автор за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 23, параграф 4, изменение 47, същия автор, отпада текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 28, параграф 4, е, изменение 47, за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 28, параграф 4, след точка А, 48 изменение, Оли Кристенсен, за, против, въздържали се, отхвърля се член 28, параграф 4, точка Д. Изменение 49, Евелин Регнер за, против, въздържали се, отхвърля се. Две идентични изменения 50 и 51 на Сария Са и Лиза Якон Сари за, против, въздържали се, приемат се че, глава 4, трета ти раздел, заглавието 52 за, против, въздържали се, отхвърля се член 33, параграф 5, изменение 53, същия автор за, против, въздържали се, отхвърля се член 33, параграф 6, изменение 54, същият автор отпада текст за, против, въздържали се, приема се Член 33, параграф 7, изменение 55, същия автор. Също отпада текст за, против, въздържали се. Мисля, че отхвърляме, но нека да проверим. Nous vérifions sur le 55, qui est un amendement de suppression. Изменение 55 по член 33, 7 параграф. Гласувахте ли всички? Le vote est clos. Край на гласуването. 18 пур, 20... 18 за, 25 против, един въздържал се. Е, ясно е, че се отхвърля. Извинете ме, сбърках, отхвърля се. Член 34 заглавието, 56-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 34, параграф 1, изменение 57, Сария Исая за, против, въздържали се, приема, отхвърля се. Е, член 35, параграф 1, увод, е, изменение 58, за, против, въздържали се, приема се. Член 35, параграф 1, а, 59 изменение за, против, въздържали се, приема се. 35, параграф 1, точка Б, компромис F, три групи. За, против, въздържали се, приема се. Член 35 след параграф 1 точка Б, 63 за, против, въздържали се, приема се. 35 параграф 2, 64 изменение за, против, въздържали се, приема се. 65 Джин Ламбер съвместима за против въздържали се приема се. Член 35 параграф 2 под параграф 1 след е, под параграф 1 компромис Д. 5 групи за против въздържали се приема се. Член 35 параграф 5 изменение компромисно изменение ДА от две групи за против, въздържали се, отхвърля се. И гласуваме изменение 67 от Евелин Регнер, Роли Кристенсен и... А, то се покрива от компромис Д, който сме гласували така. Други... Член 35, параграф 7. 68 изменение, Сария Исая, отпада текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 35, параграф 11, 69 изменение от същия автор, отново отпада текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 43, параграф 1б, нов, изменение 71, Евелин Регнер. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се член 77, параграф 1, изменение 72, пада и стигаме до член 78 след параграф 2, Б, 74 е, за, против, въздържали се. Отхвърля се член 79, параграф 3, точка Б, 75 изменение за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Член 81, параграф 1, точка Б, изменение 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 81, параграф 1, точка С, 78 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 81, параграф 3, след С, 79 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 81 от трети параграф, 80 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 82 за заглавието 82 второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Член 82 параграф 1, компромис от три групи за, против, въздържали се, приема се. Член 82 след параграф 1 нов компромисно изменение К. 4 групи за, против, въздържали се. Приема се. Член 82 след параграф 1 Изменение 98 на господин Пол Мърфи за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 82 след параграф 1. Изменение 29. Извинете, това отпада. И 100 и 101 отпадат. И гласуваме след член 82, параграф 1, изменение 102. Докладчикът предлага да се въздържим за. Против. Въздържали се. Приема се по същия начин. Изменение 103 от е, нашата колега Енадора за против. Въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Моля, гласовете. Tout le monde a Край на гласуването. 19 за, 24 против, няма въздържали се, отхвърля се. По същия начин изменение 104 на госпожа Регнер за, против, въздържали се, приема се. Член 82, параграф 2, 105 отпада, също 106, 106 и 107. И стигаме до член 82, след параграф 1, С, компромисно изменение е ХАш от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 82, параграф 2, 118 изменение на господин Кристисън за отпадане на текст за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 119 от колегата Есая за против кой е за? 119. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 16 против, 8 въздържали се. Приема се. Госпожа Ламберт. Благодаря, госпожо председател. По член 82c, моето изменение 12 би трябвало да се гласува, макар и компромис е, да е гласувано. Това е. Да, обаче да е е отхвърлено. Да, да, всъщност вие сте 100% права. Да. такъв случай по изменение 112 гласуваме само по Shall be entitled. По 112 изменение е, на член 82 след параграф 1c по изменение 102 на Джин Ламберт. Тъй като компромисно изменение Д е прието, без думите, както се посочва, гласуваме по добавянето на тези думи. Je recommence puisque l'amendement de compromis D... Тъй като компромисно изменение Д е гласувано, изменението 112 на госпожа Джин Ламберт ще бъде гласувано сега, без това, което току-що прочетох. Кой е за? Против? Въздържали се? В такъв случай изменение 112 на госпожа Джин Ламберт е прието. Сега връщаме се на 82-ро изменение, втори параграф, изменение 120 на колегата Унгарнол, защото е, то е съвместимо с изменение 119, което току-що гласувахме за против, въздържали се, приема се. Проверяваме. Начало на гласуването. Всички гласуваха. Край на гласуването. 16 за, 24 против, 4 въздържали се. 119 изменение се приема. Е, е, е, член 82 след параграф 2 Изменение 122 отпада. Значи пристъпваме към параграф номер 3, изменение 123 на колегата Сайер, който е, за против въздържали се, отхвърля се. Сега компромисно изменение и представено от 5 групи за против въздържали се. Приема се. Член 82 след параграф 3, 128 изменение на Надя Хирш за, против, въздържали се, приема се. По мотив 29, нов изменение номер 11 отпада в такъв случай. По мотив 34, изменение 12 на Сария Сая, което за мен е компромисно измерение Б. Така, сега компромисно измерение Б от 4 групи за, против, въздържали се. Компромисно изменение Б, вие против ли сте? Кой е за компромисно изменение 4? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. По мотив 75 компромисно изменение е представено от три групи за, против, въздържали се, приема се. По е, мотив 123 гласуваме 19-то изменение Филип Дебекер за против, въздържали се, отхвърля се. По мотив 124, компромисно изменение Г, представено от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. След мотив 124 изменям, гласуваме изменение 25 от Надя Хирш за, против, въздържали се, приема се. Е, електронно гласуваме целият текст, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 35 за, 3 против, 4 въздържали се. Поздравяваме нашия докладчик. И така, стигаме до гласуването на колегата Чаба Согор върху предложението за правилника за европейска демографска статистика. Ние сме сезирани за становище от Комисията за правни конституционни въпроси. Така, по член 2, първи параграф, точка А, изменение 28 от Антиниони Пападополо за против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 1, точка А от докладчика с четвърто изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Е, член 2, параграф 1, точка Б, пето изменение от докладчика за против, въздържали се, отхвърля се. Така, изменение 29-то на госпожа Пападополо за, против, въздържали се. Така, 29-то изменение. Начало на гласуването. Всички гласуваха край на гласуването. 28 за, 15 против, 0 въздържали се. Приема се с ясно мнозинство. Е, член 2, параграф 1, точка С, 30-то изменение на колегите Чаба Согор, Едит Бауер, Джина Бастус, Мариан Джин Маринеско, Карлос Коело. За Отхвърля се изменение 6 от докладчика за против въздържали се. Отхвърля се 31 изменение от колежката Пападополо за против въздържали се. 31 изменение за начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 за 20 против. Приема се. Е, член 2, параграф 1, точка Д. Изменение номер 32 на докладчика и на Мариян Ян Маринеско. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега можем да пристъпим към гласуване на член 2, параграф 1, точка Д от встъпителната част, компромисно изменение А, предложено от три групи за, против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 1, точка Д, точка И, изменение 8 от докладчика, за, против, въздържали се, отхвърля се член 2, параграф 1, е, точка Д и И, девето изменение от докладчика, за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 2, параграф 1, точка Д под параграф 2, десето изменение на докладчика, е, по силата на което отпада компромисно изменение Б. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромисно изменение Б за, против, въздържали се, приема се. По член 2, параграф 1, точка Х, изменение 38 на госпожа Пападополо и на 7 от Комисията по регионално развитие съвпадат. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приема се. Член 2, точка Х, ново, 11-то изменение на докладчика се смята като недопустимо. Е, изменение 39 на колегата Минодора Скливети е оттеглено. По член 3, параграф 1 гласуваме 40-то изменение на колежката Пападополо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 отпада, изменение 42 е оттеглено. Ще проверим 40-то. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 25 за, 19 против. Приема се. Дванайсет отпада. както и трето изменение на комисия АВКО и осмо изменение на комисия по регионално развитие. Стигаме до член 3, параграф 2, изменение 43 на колегата Чаба Согор за, против, въздържали се, отхвърля се. 44-то изменение на Антигони Пападополо. Е, гласуваме го за, против, въздържали се, приема се. Член 3, параграф 3, изменение 45, същия автор за, против, въздържали се, приема се. 46-то изменение отпада, както и 13-то изменение. Сега гласуваме член 3, параграф 3, точка А. Е, е, девето изменение на Комисията по регионално развитие за против въздържали се приема се. Е, член 3, параграф 4. Гласуваме параграф изменение 10 Комисия регионално развитие. Първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се, отхвърля се. Член 3, параграф 4а, е, е, параграф 1 от комисията Жени, представено от е, председателката на комисията и от името на цялата комисия, както и госпожа Антигони Пападополо, като авторът е против това изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 4, алинея 1, компромисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до член 5, параграф 1, който е нов. Изменение 55 отпада. И така, по член 5, параграф 1, Изменение 15 от докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 56 на колежката Антигони Пападополо за, против, въздържали се, приема се. Така, проверка на 56-то изменение. Всички ли гласуваха край на гласуването? 26 за, 13 против, 3 въздържали се. Приема се член 5, параграф 2, изменение 57 на колежката Антигони Пападополо за 57, 57 за, против, въздържали се. Приема се член 5, параграф 3, изменение 16 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 изменение. Антигони Пападополо за. 58 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 6, параграф 1а, изменение 11 регионално развитие, за, против, въздържали се, отхвърли се. Член 7, параграф 1а, е, изменение номер 2 от Комисията на жените, за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 7, след параграф 1б, компромисно изменение Д е представено от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Е, член 8, параграф 5, изменение 17 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 59 на госпожа Пападоп. За, против, въздържали се. Проверяваме. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Двадесет шест е, за, 17 против, един въздържал се, приема се. След е, член 9, устно изменение от е, колегата докладчик за против, въздържали се, приема се. Така, стигаме до мотивите. Сега, мотив 1, изменение 18-19, е, които съвпадат за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-то изменение е оттеглено. Сега по мотив 3, първо изменение на докладчика за против въздържали се, отхвърля се. 21 изменение на госпожа Пападополо за против въздържали се, отхвърля се. Мотив 4, изменение 2 за против въздържали се, отхвърля се. 22 изменение на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 на госпожа Попадополо за, против, въздържали се, приема се. Мотив 7, изменение 24 на същия автор, за, против, въздържали се. Същото гласуване, приема се е, мотив 8 Изменение първо на Комисията по регионално развитие за, против, въздържали се, отхвърля се. След мотив 8, изменение второ на Комисията по регионално развитие за, против, въздържали се, от, Оттегля се мотив 9, две е, изменения, които съвпадат, 25-то на Пападополо и 3-то на регионално развитие, за, против въздържали се, приема се. Мотив 10, параграф 4, комисия регионално развитие, за, против, въздържали се, отхвърля се. Мотив 11, изменение 3 на докладчика, за, против, въздържали се, отхвърля се 26-то изменение, госпожа Пападополо за, против, въздържали се, Приема се мотив 13-то, 27-мо изменение. Госпожа Покадопол за, против, въздържали се. Приема се. Е, след е, мотив 13, 6-то е, изменение Комисия регионално развитие за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега не гласуваме целият текст с електронно гласуване, начало на гласуването. 34 pour, 5 contre. 34 за, 5 против, 5 въздържали се. Докладът на господин Чабур е, е прият. Е, сега бих искала да попитам докладчика дали иска е, мнението му да остане върху доклада или иска да се откаже от, от доклада предвид резултата. В родината ми е, е, Разбирам, че докладчика иска е, името му да бъде оттеглено. Казвам да, свикнал съм с това. Така че докладчикът е, иска името му да остане е, върху доклада и съответно приема мандата за водене на преговори. В случай гласуваме цялото законодателно предложение за... Ако обичате електронно гласуваме. Така че начало на гласуването. Le vote Край на гласуването. 29 за, 13 против, 0 въздържали се. Законодателното предложение е прието. Сега пристъпваме към началото на преговорите с съвета. Alors, euh, Така, ние е, гласувахме промененото законодателно предложение и заради това е, е, трябва да изберем между следните варианти. Искате ли да се определи да се определят пълномощия за преговори възоснова на гласуването в комисията или искате в пленарна зала да се гласува мандата за водене на преговори? Господин Ори, после господин Съркас. аз смятам, че е по-добре пленарния зала да потвърди мандата за водене на преговори. И мисля, че е, нещата са ясни. Правомощите на комисиите обаче трябва да вземат връх. Аз мисля, е, че трябва да подкрепим е, правомощията с гласуване в комисия. Благодаря. Аз мисля, че този въпрос засяга целият парламент така че трябва първо да се гласува мандата в пленарна зала. Добре, в такъв случай е, гласуваме по процедурата. Кой е, иска е, пленарна зала да определи мандата? За. Против. Е, електронна проверка. Excusez-moi. Euh, je... Извинете, Както знаете, новата процедура е още нова, е, още не сме е, не сме я изтренирали достатъчно, така че предполагам, че пътният лист, е, е, който е определен е, от Комисията по конституционни въпроси в текста по член 10 и следващи така че ние трябва да гласуваме, ако има мандат за Комисията за водна на преговори, мандата трябва да бъде гласуван с квалифицирано мнозинство, което означава, че ако няма квалифицирано мнозинство, в дадения случай това са 27 члена, автоматично се гласува в пленарна зала. Така че не е необходимо да ви питам, защото, защото мнозинството, което би гласувало за мандата, ще определи дали трябва да има гласуване в, манда... в пленарна зала. Ясно ли е всичко ли трябва да е, повторя. Така че сега е, гласуваме дали упълновощаваме комисията да започне преговори в триалог с съвета. И за да може е, този вод да се признае, трябва да имаме 25 гласа за. Извинете, преди, преди да гласуваме, искам да се засни нещо. Благодаря. Искам да разбера какво ще означава, ако гласуваме с да и какво ще означава, ако гласуваме с не. Може ли ясно да поставите, да формулирате въпроса, за да знаем за какво гласуваме? Ако гласувате за, Преговорите в триалога в съвет, с съвета ще започнат на базата на това, което току-що гласувахме. Ако няма е, мнозинство от 25 за това, трябва да дадем мандата трябва да бъде даден от пленарна зала. Така че сега отварям гласуването за мандат да дадем мандат на комисията за триалог. Le vote est ouvert. Il y a un PPE de trop. Един от е в повече. Il y a un PPE de trop. Quel est le dernier suppléant e? Някой от НП е в повече. Последния заместник от НП, е, който е влязъл, е в повече. Манифестно, tout le monde... Tout le monde a pu voter, le vote est... Край на гласуването. 24 гласа за, 18 против. Тоест отиваме в пленарна зала. Et, et avant de le faire, и преди да направим това, ви предлагам политическите групи да се консултират и да решат е, с кои изменения ще отидем в е, пленарна зала, защото трябва да вземем измененията, които сме ги гласували анблок, но да видим дали ще има и допълнителни изменения. Сега вече тези е, преговори трябва да се извършат между политическите групи. И се връщаме на точка 34, е, становището на нашия колега Филип Болян за създаване на Европейски е, доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Това е становище от Комисията по развитие. Докладчикът има думата. Само да е, ви обърна внимание, че изменение 11 се оттегля. Председателят, благодаря. Изменение 11 се оттегля и сега гласуваме параграф член, член 1, параграф 1, изменение 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение се оттегля. Член 3, параграф 1, изменение 37 от колегата Пападополо. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. С електронно гласуване проверяваме изменение 37. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 16 е, за, 24 против. Не се приема. Член 4, параграф 3, изменение 5 на докладчикът за. Против, въздържали се, приема се. 39 съвместимо за. On en Article 4, параграф 4, je mets au l'amendement 38. Член 4, параграф 4, 38 изменения за, против, въздържали се, приема се. 39 съвместимо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 се оттегли. Изменение 7. Член 5, параграф 1, точка А, изменение 40, Мони, Малика Бенараб, Ату, за, против, въздържали се, Приема се член 5, параграф 1c, изменение 41 от колегата Пападополо. С устно изменение, имате ли възражение срещу устното изменение? Гласуваме 41 изменение за, против, въздържали се. Приема се. Член 5, параграф 1c, нова. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф 1, изменение 43 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Член 42, е, съвместимо за, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф Д, компромисно А, за, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф 3, 46 на госпожа Бенарапато за, против, въздържали се, приема се. Член 7, параграф 1, увод 47 изменение на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Член 7, параграф 1, точка Б, първа подточка, 48 изменение за, против, въздържали се, приема се. По същия начин изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. За увода на точка Е, 50-то изменение за против въздържали се приема с изменение 11 за заглавието на раздел 2. Той се оттегля, значи 52 и едно гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Член 8 по заглавието 52, изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 се оттегля. Член 8, първи параграф увод, 53-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Член 8, е, параграф 1а, 13-то изменение за, против, въздържали се. Член 8, казва председателката, компромис без за, против, въздържали се. Член 10, е, параграф 1, изменение 15, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56, е, съвместимо, за, против, въздържали се, приема се. Член 12, параграф 1, изменение 16, за, против, въздържали се, приема се. Е, изменение 57, съвместимо, за, против, въздържали се, приема се. Член 12, параграф 2, компромис С, 4 групи, за, против, въздържали се, приема се член 12, параграф 3, компромис Д. Четири групи за, против, въздържали се. Приема се. Член 12, параграф 4, изменение 19 за, против, въздържали се. Приема се. Член 12, параграф 5, изменение 60 с устно изменение. Ако не нямате възражения, гласуваме 60-то за, против, въздържали се, приема се, член 12, параграф 5, нов, 61-во изменение, за, против, въздържали се, приема се, член 13, параграф 1, изменение 20, за, против, въздържали се, приема се, член 13, параграф 2, за изменение 62, за, против, въздържали се, приема се, член 13, параграф 2, 3. Компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Член 14, параграф 4, нов 65-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Член 15, след параграф 1. Параграф 1, точка А, 66-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете. Член 15, след параграф 1, точка С. Изменение 25 казва е, докладчикът за против въздържали се приема се. 23-то е, поправя се председателят. Е, член 16, параграф 2, точка 1 нов, изменение 67 с искане за и устно изменение от зелените. Ако нямате възражение, гласуваме 67 за, с изменението. За, против, въздържали се, приема се. Член 16, параграф 3, изменение 68, за, против, въздържали се, приема се. Член 17, параграф 3, изменение 25, за, против, въздържали се, приема се. Член 26, параграф 3, изменение 69, за, против, въздържали се, приема се преамбил 2, 26 с устно изменение, нямате възражение, гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Съображение 2, изменение 27, за, против, въздържали се, приема се. Съображение 3, 28 изменение за, против, въздържали се, приема се. Съображение 5, изменение 29, за, против, въздържали се, приема се. Съображение 6, изменение 1, за, против, въздържали се, приема се. И е, гласуваме изменение 30. Яцев Зович. за, против, въздържали се, Приема се е, съобщение 7 и 31 изменение за, против, въздържали се. Приема се съобщение 9, 32 изменение за, против, въздържали се. Приема се съобщение 10, изменение 2 на докладчикът за, против, въздържали се. Приема се е, съобщение 12, изменение 33 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 3 се оттегля, затова гласуваме 34-то изменение на господин Вложович. Съображение 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. След 15 съображение, изменение 35 от колегата Макинтайр за, против, въздържали се, приема се и сега гласуваме цялото становище. Ако сте гласували всички, край на гласуването. 36 за, 2 против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчиката. Nous en venons euh, à la question. Така. Сега Спираме се на устен въпрос върху отражението на политиката за строги економии върху условията за живот на хората с увреждания. Изменение първо на Анджелини Козак за против въздържали се отхвърля се. Второ изменение е, на Кинга Гонц за против въздържали се приема се. Е, параграф първи компромисно те за против въздържали се приема се. Параграф първи Компромис Д е представено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф първи, Компромисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме целият текст. Е, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 39 е, за, 2 против, въздържали се един глас, така че устният въпрос ще бъде зададен в пленарна зала, стига да бъде е, вписан където трябва в дневния ред. Така, сега стигаме до 36 точка на дневния ред. Отново е, проекто становище на колегата Томас Ман върху наземните услуги на летищата на Съюза и отмяна на директива 9667 на Европейската общност. Е, напомням ви, че е, се налага отново да гласуваме по това проекто становище, защото докладът по същество по който е написан становището, беше върнат към водещата комисия и съответно в пленарна зала, така че нашият докладчик иска да потвърдим становището, което сме гласували на 18 септември миналата година без промени. Ето защо ви предлагам да гласуваме цялото становище в вида, в който го приехме на 18 септември, електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 36 гласа за, 7 гласа против, 0 въздържали се. И така е, потвърждаваме становището в вида, в който го приехме. И така, приключихме с гласуването. Така, стигаме до 37-ма точка от дневния ред, е, до е, проекто доклада на колежката Джин Ламберт върху достъпа до грижи за групи от лица в уязвимо положение. Мадам ла рапортрис, vous avez la parole. Госпожо докладчик, имате думата. Е, всички, които искат да напуснат залата, трябва да я напуснат тихо, без да вдигат шум. Мадам Госпожо докладчик. Ай. Благодаря, госпожо председател. Доста от колегите присъстваха на изслушването, което предшестваше този доклад. Е, то се проведе преди няколко седмици. Много, много впечатляваща презентация от много организации, които се занимават с предоставяне на грижи за различни групи, групи лица. Те ни представиха много в големи подробности какво се случва в момента. Докладът, който аз изготвих, има Разбира се, поне съм, аз съм наясно с това, с доста пропуски можехме да представим доклад само 6000 знака, така че за мен това е само начало на работата. Наясно съм, че колегите ще имат желание ред теми да бъдат добавени. Достъпа до грижи, искам да сложа акцент тук, е Става дума за грижи за лица в уязвимо положение. Не е, е по принцип общата теза за бедността в момента или други аспекти, които сме разглеждали и за които сме излезли с доклади. Знаете, че работихме в доклада за социални жилища, повдигнахме устен въпрос за хора с увреждания. Така че ми се иска този доклад да остане само на темата достъп до грижи. А, грижи, а, здравеопазването и съответните грижи, естествено е, компетенциите там са в, в Комисията по околна среда, така че ние трябва да внимаваме много как формулираме нашите тези. Аз съм е, очертала някои аспекти, които могат да бъдат разгледани от нашата комисия, а не от е, Комисията по околна среда, без да застъпваме настъпваме техните прерогативи. Значи здравеопасване и достъп, какво се случва с е, инвалидите в момента, с възрастните и е, деца, които са поети е, в програми за грижи от е, местните власти. Вчера е, видях, че предложението за препоръки от комисията също съдържа тези теми. Поставяме въпроса, че хората, които имат нужда от достъп до е, здравеопазване или друг вид грижи, е, трябва да плащат все по-скъпо за това. Една от областите, които нас ни интересуват е какво се случва, какви са промените в е, помощите на социално осигуряване, защото се променя възможността за достъп до грижи или видовете грижи. Например, има хора, които губят правото си на достъп до здравеопазване, след като са били безработни след, за определен период от време, което от тяхна гледна точка е изключително тежка санкция за това, че не могат да си намерят работа в толкова тежкия трудов пазар. Също поставяме въпроса за трансграничното положение, как се стиковат, така да се каже, е, услугите, да няма хора, които да не бъдат покрити от тях. Също поставяме въпроса за е, валидността с задна дата. Примерно, доста страни е, работят по темата за оставането на хора с увреждания, включително и умствени, в тяхната общност. Ние коментираме, че това не може да бъде единствено норма. Друг въпрос са пречките, примерно пречки е, свързани с е, стигматизация, примерно заради е, здравно състояние и произхождащата от това дискриминация. Не бива да забравяме и по и въпроса с работ... условията на работа по време на криза, защото тук също се е, проистичат проблеми за достъп до здравеопазване. Много често нивото на грижи, които се предлага, не е съответно. Няколко основни въпроса се очертаха. Комисар Андор говори вчера за дългосрочните цена на това да не правим нищо и да не работим по превенция в ранни етапи. Защото в последствие ще има повече проблеми, които ще струват и много повече както на хората, така и на обществените служби. И в е, много случаи е, се е, очертава факта, че няма оценка на въздействието на предвижданите промени. Хората безспорно поставят въпроса за средствата. Ние лично сме наясно че трябва да се отчитат и по-широките социални е, последици и разходи също се говори, говорим за иновации, включително социални иновации, където могат да се осъществят по-добре услуги на по-низко, с по-низко ниво на разходи. Но като че ли страните отстъпват в това отношение, не напредват, което не е правилно в, такава, в такава ситуация. Наблюдава се е, засилване на изолацията, натиск е, в социална гледна точка по ред е, теми. Предложенията са ни доста скромни. Знам, че ще има колеги, които ще имат какво да кажат също. Е, разбира се, пледираме за съчетаемост с националните програми. Комисията коментира е, вчера това, очевидно е, че във всички програми трябва да се отчита и социалния аспект, е, да има оценка на въздействието и е, програмите, които идват от страните, не би следвало да подкопават тези основни, основни условия, които са от ключово значение за социалното приобщаване като например запазване на достоинството на лицата. Също се говори за съчетаването или хармонизирането на социалните системи. Говорихме за дългосрочното пребиваване. Не мисля, че сега ще разгледаме ждаме този въпрос. Също всички проблеми, свързани с социалните иновации, когато те предоставят по-добро качество на грижите, а не просто друг вид грижи, които са по-ефтини. Въпрос е също как се разходват и дали реално се разходват средствата, които са налични за предоставяне на достъп до грижи в отделните страни, въпроса за осигуряване на хора, грижащи се за нуждаещи се и за необходимостта от социален диалог и в този сектор. Това е основата, която аз предлагам и хората съм убедена, че колегите тук ще имат и допълнителни идеи. Надявам се, че накрая ще успеем да предложим един полезен текст. Мерси боку, Биргит Сипел, пи Мария Нахин. Благодаря, госпожо председател. Нямам какво да добавя, тъй като докладчика е изработил отличен доклад. Тя постави акцента на най-важните, на ключовите теми, достъпа до здравеопазване, качеството на медицинските услуги особено в момента на криза и средствата, които трябва да бъдат отделени за здравеопазването. Колкото до хората с увреждания, важни са всички начини за интегрирането, включването на тези хора в обществения живот. Разбира се, проблемите са различни в различните държави членки, но много в време на криза някои целеви групи са изключени от дадени дейности или нямат достъп до дадени услуги, просто защото нямат средствата да си ги позволят. Така че в рамките на социалното осигуряване би трябвало всички тези услуги да влизат. Но ако, примерно, човек отиде да живее в друга страна или се премести, не всички услуги му се заплащат. Госпожа Харкин. Благодаря. Джин каза, че може много да се добави към казаното от нея, но аз не съм съгласна, тъй като на практика е много изчерпателно това, което е каза тя. Аз ще я подкрепя. Кога? Когато тя Напомня, че сме поели ангажи... ангажименти по силата на конвенцията на ООН за хората с увреждания, също така и проблема свързан с социалното осигуряване. Но искам да питам Джин по препоръка 17 и обяснителните бележки. Тя каза, че а, има а, на, на, на практика не е, несъответствие и противоречие между двата документа, така че как е, смята тя, че може тези противоречия да бъдат уредени. Тя спомена също така факта, че някои деца не, не са, а, е, нямат, а, не са иммунизирани или срещу най-основни а, основни болести, така че това наистина е много е, шокиращо. Мисля, че всичките препоръки на Джин са отлични. Необходимо е стратегията 2020 да има една по-разширена социално, по-разширено социално измерение и да, но трябва наистина да имаме едни по по-добри, по, по, по, по-точни цифри за отделните уязвими е, целеви групи. И още е, веднъж е, е, повтарям, че наистина има нужда от мониторинг за е, страните които са от ИМФ. Така. Благодаря, господин, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчицата, която ни предлага една много отлична работа много професионална работа, но мисля, че можем да добавим някои неща преди да внесем и изменения. Първо, наистина трябва да насочиме нашите усилия към най-уязвимите групи. Не населението като цяло, а целеви, целеви уязвими групи. Също така е много важно да да обърнем внимание на така наречените некласически услуги а, или а, грижи, както, например, а, грижите за възрастни хора от по-млади, но тяхното семейство. А, това са това са много важни неща. Също така да обърнем специално внимание на е, грижите в дългосрочен план. До, като цяло доклада е отличен. Е, комисията би ли искала да вземе отношение по въпроса? Не. Благодаря. Госпожа Ламберта, имате отново думата. Е, е, Благодаря. Благодаря много и на колегите за толкова положителните коментари. Като ги слушах, осъзнавам, че ще има много полезни допълнения, които ще можем да внесем в текста. Няколко въпроса бяха зададени за иммунизациите. Част от отговора е всъщност, че аз се ползвам от данни на доклада лекари на, на света. Има различни проблеми с иммунизацията, включително с мантото в Португалия, например. Тоест, ясно е, че има определени групи деца, които изпадат от мрежата. Определено има страни, където от хората се очаква да поемат част от разходите по иммунизацията, което а, не е толкова просто. За мен всъщност това е просто шокиращо и не отговаря абсолютно на целите на Европейския съюз. Що се отнася до напреженията а, между директивата и регламента а, за трансграничните социални осигуровки и дългосрочното местопребиваване, напреженията там се създават от е, е въпроса кога е, всъщност е, човек има право на определени помощи, защото по единия, регла... Е, по единия законодателен текст излиза, че могат и по, по другия се оказва, че всъщност срок е по-дълъг. Не мога да ви цитирам така наизуст сега нещата, но това е проблема сега започва да се очертава той и започваме да го чуваме и в някои от дебатите по годината за европейското гражданство. Говореше се за необходимостта за социален мониторинг. Очаквам с удоволствие да ми дадете изменения по тази тема и смятам, че ще работим конструктивно. Отново благодарности за колегите. Alors, euh, nous allons ouvrir. Продължаваме. Un délai de dépôt des amendements au 20. могат да се внесат до 28 февруари 12 часа. Ще ги разгледаме на 21 марта и ще гласуваме на 30 май Доклада ще бъде внесен в пленарна зала по време на юлската сесия. Приключихме с този доклад и сега се връщаме към точка 19 който трябваше, точка, която трябваше да бъде разгледана вчера. И трябва да разгледаме измененията на Данюта Ясловечка относно изпълнение на директивата 9671 за командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги. И сега давам думата на докладчицата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 както казахте, те са стотици и стотици, което означава, че темата наистина е много интересна за всички. Много от е, предложенията ще са от огромно значение и а, мисля, че в компромисите ще трябва да спазиме един баланс между регламента и е, директивата. Докато работейки по измененията, ще трябва да подсигу... ще, да, ще подсигуря, че няма законодателен хаос Нека не забравяме, че директивата има за цел да улесни изпълнението на съществуващата директива по командироването на трудещи се. За да постигнем тази цел, трябва да внесеме а, някои разпоредби, които да бъдат обвързващи. Много от политическите групи казват, че приоритета е защитата на командированите трудещи се. Аз съм сигурна, че в крайна сметка ще постигнем един много, едно много балансирано а, предложение и това ще стане след, разбира се, обаче след а, преговори с съвета. Е, трябва да бъдем много рационални, за да можем да постигнем компромиси с, с законодателите, защото в противен случай е, ще, работата ще бъде блокирана и това ще е в крайна сметка в ущърп на командированите трудещите, трудещи се, които се нуждаят спешно от е, подобно, подобна защита чрез законодателство. Трябва също така да отчета някои приоритети, които взех предвид в подготовката на доклада. Първо, е, най-балансираните мерки за за защита на а, трудещите се и същевременно да бъдат включени възможностите за достъп до информация за също тези трудещи се, да има точни дефиниции на, на различните аспекти и компоненти, които са необходими и още е, един важен елемент е, за едно засилено сътрудничество между държавите членки, държава на происход, държава е, цел. Ако трябва да коментираме някои изменение, то бих се бих се, се спряла на равноправното третиране на командированите, които са изпратени да а, на, за предоставяне на услуги. За, защото в а, регламента и е, директивата това не е уточнено. Изменение 221, 222 и 227 на, на, на практика ще осигури закрилата, защитата на командированите и пособено по време на криза, защото много често а, обикновенно тези хора отиват да работят в отрасли, където има липса на квалифицирана работна ръка в дадена страна. А, повече от 70% от Командированите обаче са от западна страна в западна две западна страна от в западна страна и е, същото има едно неправилно така един, един слух или ни твърдение, че те са идват предимно от страните от изтока. А, сега, информацията за работодателите и трудещите са и достъпа до нея. Мисля, че това е от а, е, огромно значение и тази, този, а, е, този, този компонент и тази тема беше подкрепена на практика от всички. Всички трябва да имат а, е, достъп до един, единна и еднородна информация, т.е. трябва да има е, някакво, някакво централно национално бюро, което да централизира тази информация, е, за да се избегне подвеждаща информация или неточна информация, която може да стигне до едните и до другите. И аз мисля, че това трябва да бъде на национално равнище, трябва да бъде нещо като един национален вебсайт, в, примерно в федералните държави трябва да има линкове, които по някакъв начин да дават информация за различните ландери или региони. Също така езика, езика на който ще присъства тази информация, информация свързана с трудовите условия. Кои езици да бъдат използвани? Това е 431 изменение е, от няколко автора, както и 432 и 433. Ние наистина трябва да се бориме за постигане на оптимални решения в тази област. Също така е важно да се създадат информационни центрове за трудещите се. Това е предложение на Каслер. Е, изменение 457 до 460. Тези изменения е, всъщност допълват моето изменение 522. Защо? Струва ми се, че извинете, поправя се, поправя се ораторката. Дирек, в директивата не трябва да има задължение за създаване на център в, в всяка държава членка. Особено когато Става дума за страни, от които се изпращат високо квалифицирани е, експерти, защото понякога това може да доведе, ако става дума примерно за информационни технологии, това може да доведе до доста е, големи разходи за страните членки. Но Надявам се, че изменение 4 456 ще бъде прието. В член 3 се съдържат компоненти, които имат за цел да се направи оценка на дейностите на Измененията, които включват изменения на начина на оценка на цялата информация, трябва да бъдат преразгледани, струва ми се. Трябва да бъдем много внимателни, защото понякога неправилното формулиране може да доведе до погрешно разбиране и и да се стигне до забрани а, при неспазване на дадени условия. А, също така трябва да се да се защитат и някои работодатели, които изпращат трудещи се по и които не биха могли да ги изпратят поради някакви рестриктивни критерии или забрани и така нататък. Така че трябва много да се, да се внимава. Има и едни много провокиращи изменения. които както това е залегнало в изменение 90. Става дума за информацията, която трябва да бъде предоставена от страната на происход. Радвам се, че че няма, че няма да се изменят принципите, залегнали в директива 90 86, както и 71. Там, тъй като там а, има много условия и а, а, препоръки относно условията на изпращане на командировани пътни дневни кой трябва да заплати тези разходи колкото до директивата от 96-та година, която на практика продължава да да бъде прилагана, а всичките нейни разпоредби продължават да бъдат в сила, така че не можем да приемеме изменения, които противочат на разпоредбите на тази директива. Аз подкрепям позицията на Европейската комисия. Мисля, че списъка трябва да бъде вече приключен. Става дума за член 9 и контролни мерки, инспекция член 10. Ние не можем да ограничиме бройката на инспекциите, но можем да включиме а, условията, които и нещата, които могат и трябва да бъдат инспектирани. В... Аз съм за ограничението по, сила, по, по смисъла на член 9, но не и за ограничаване броя на инспекциите. В на различни аргументи бяха представени по време на дискусиите, като например тези изчерпателни списъци ще дадат възможност за някои, на някои работодатели да заобиколят законите и мерките. Но... No. нека все пак да да дадем възможност на всички, като чрез упростяване на административната бреме. Нека се, нека се пак не забравяме, че тази директива включва и малките и средни предприятия и че списъка по а, силата на член на девети е, ще представлява доста голямо бреме, особено за тях. А, така че е, Директивата трябва да, да включва различните специфики разли, различните а, условия, които се практикуват в различните държави членки. Трудно е да приема изменението от 524 до 534 за е, задължителни контролни мерки в е, всички държави членки. Сега искам да се спра на член 12. Е, защо, като се говори за е, корпоративна отговорност, отново искам да подчертая, че аз не съм против е, този правен инструмент. Аз оценявам неговото приложение, стига, разбира се, това приложение да бъде ефективно. За съжаление, в 8 от 27 държави членки е, такава отговорност се прилага, но само в е, половината от тях е, работодателите, които трябва да плащат на извършителите на услугите, действително го извършват. Ето защо първоначалният вариант на директивата, поне според мен, няма да постигне целта си. Институт институционализирането на солидарна отговорност във вида, предложен от е, Европейската комисия е, няма да стигне във всички случаи е, до командированите е, работници, защото много често ги мамят и работодателите и извършителите на услугите. И член 12 цели да защити командированите работници, но ще защитава всъщност тези, които са сходна категория на командировани работници. В край края на краищата прилагането на солидарната отговорност е, е, в е, дружества, които командироват работници в страна, където такава система не съществува, е диспропорционално и резултатът е отрицателен. И дружествата, които получават услугите, опитват да направят подбор между извършители на услуги, от е, страната или извън страната и заради това в повечето случаи предпочитат извършители на услуги от е, собствената им страна. Е, и заради това Европейската комисия предвижда защита, което би нарушило принципа на единния пазар и би ограничило идеята за командировани работници. Ето защо аз смятам, че е, е, реал, реалната защита и изобщо закрилата на командированите работници е необходима. В противен случай държавите членки ще могат да избират сами мерките, които ще прилагат. Например, един от инструментите би могъл да бъде солидарна отговорност, която обаче е съобразена с е, националните реалности. Ето защо ние смятаме, че е добре е, да видим измененията на Надя Хирш. Е, е, изобщо 711-то изменение е Фил Денян 704 и в подобен дух искам да отправя коментари по изменения по член 11 683, 690 693. Аз подкрепям необходимостта от подобряване на сътрудничеството между административните органи на различни държави членки и съответно да се предвидят санкции срещу тези, които ги нарушават. Сега във връзка с измененията ще се опитам да бъда колкото се може по-точна по проекто директивата. Едновременно с това искам да подчертая необходимостта от хармонично сътрудничество. В този случай е, ние е, трябва да е, се опитаме да засилим защитата на командированите работници с като предвидим възможността за тях да се възползват от тези разпоредби, Томас Мани и Томас Хендъл са направили интересни предложения с 600, 462, 672 и други, е, където се посочва, че е необходимо по-голямо сътрудничество между административните органи. Бих искала да благодаря на колегите за сътрудничеството и искам да изразя благодарността си към колегите, които работиха като докладчици в Сянка за всички положени от тях усилия. Днес в комисия ИМКО ние гласувахме по доклада и искам да поздравя колегите за това, че в крайна сметка постигнахме този важен документ. Е, е, в вида, в който е, е прият този документ се явява резултат на дълги и трудни преговори. Надявам се много колеги да подкрепят нашата дискусия. Съжалявам, че Комисията по правни въпроси реши да гласува по тяхното становище през март. Благодаря ви за вниманието. Така, председателката благодаря госпожо е, докладчичка за това дълго изложение. Е, въпросът е, е важен и аз смисля, че тези 20 минути, които ви отпуснах, бяха полезни. Искам и другите да могат да се изкажат, но искам останалите да могат да се изкажат, обаче ако може да не говорят по 20 минути. Искам само да добавя, е, че докладчичката вече поздрави е, докладчика в сянка за доброто сътрудничество, но поне според мен той едва сега започва. Е, така ще прочита списъка на тези, които ще се изкажат. Оли Кристенсен, Фил Беньо, Емили Тиринен, Елизабет Шрътър, Надя Ирш, Стризлевска и Фословски, Ори, Madame Bauer, je vais peut-être changer un peu l'ordre du coup. Hein. Si vous m'y Може би няма в същата последователност да ви дам думата, ако не възразявате. Давам думата на Стивен Хюкс, после на Филип Бенямо. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря и на докладчика. Е, съвсем не е странно, че 20 минути отне презентацията има над 800 изменения и много теми, които искаме да коментираме. Благодаря за работата, която бе свършена до сега по ред е, текстове. Има компромисни текстове по член 4, по член за подобрен достъп до информация. Много сериозно работи докладчика по този въпрос. Член 6 за взаимата помощ, член 7 за ролята на страните членки, член 8 за мерките от компаниите, 18 член за е, информационна система за вътрешния пазар. Е, предложени са вече текстове по всички тези моменти и това е много добре като старт на този толкова важен процес. Но тези въпроси е, са важни, но не са най-важните. Е, има други, които са от ключово значение. Това е член едно за приложното поле и е, предмета на тази директива, член 3, 3 за незлоупотреба и за обикалянето на разпоредбите на директивите. Член 9 за националните мерки за транспониране. Ние имаме различни становища дори в групите. Член 12 докладчикът сама посочи проблема с общата и съвместна отговорност. Това са ключови въпроси и въобще не сме започнали да работим по тях. Напълно Правим ли на коментара, че са трудни тези неща и, и много комплексни. Знаем, че нашата колега има много специфични виждания по някои от тях. Има доста подадени изменения и от групата, и от отделни колеги. Надявам се, че в началото на процеса ще успеем да започнем работа по компромис и по тези въпроси, които будат противоречи. Аз не успях да присъствам на срещата на докладчиците в сянка миналата седмица, за съжаление но смятам, че не се покриваха тогава най-важните въпроси. Бих искал да започнем с тези четири основни проблема. Член 1, 3, 9 и 12. И ако решим е, там, ако деблокираме, така да се каже, проблемите, много неща ще се подредят след това. Това ще даде възможност и на колегите да излязат с компромисни е, предложения, които ще ни е, дадат възможност много бързо да постигнем и графика, е, който сме си поставили. Надявам се да имаме възможност да приключим по време на ирландското председателство. Няма да се впускам в подробности, госпожо председател, защото и аз мога да говоря 20 минути. Нека само да кажа, че действително трябва да седнем, да се опитаме да изчистиме тези най-противоречиви моменти и след това много неща просто ще дойдат на местата си, както казах, и е, много по-лесно ще се договорим. Благодаря, Надя Хирш. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодарности за докладчика. Ние се срещнахме няколко пъти вече и виждам, че има резултат от тези срещи и очертават се нашите позиции. Пет основни момента има, които са важни за нас и сме подали като изменение. Първо въпроса за контрол. За Германия това е много важен въпрос. Т.е. трябва да може да продължава контрола да се поддържа на нивото, което съществува в момента. Това е ключово за нас. Второ, националните страници е, на интернет е, като източник е, за информация, които се предвижда да бъдат създадени. Дискутирахме този въпрос. Ние като либерали считаме, че трябва да има информация на интернет, интернет страница, където е, потребителя може да отиде и да разчита, че информацията, която там е правилна и той може да разчита на нея. Предлагаме предложение по отношение на формулировката. Тоест, страницата да не се прави едва когато има законодателство, а да се ползват източници на информация, които са надежни, така че това да помага на хората, които я търсят. Допълнителни брошури и така, брошури и така нататък, разбира се, но двете върчат също въпроса дали списъците да са отворени или ограничителни. Е, в групата на либералите още не сме приключили с обсъждането на този въпрос. Ако списъкът е отворен, е, тогава съществува опасност е, страните членки да приемат тези списъци като пожелателни и по някакъв начин да ограничат трудовия си пазар. Така че ние считаме, че по-скоро трябва да има ограничителни списъци, с които ще се даде сигурност и предвидимост. Така че ако една компания работи в различни страни членки, бих искала да знам какво се има предвид в съответния списък, а не всеки, списък, всеки път да се натъквам на различен. Списъка, който се дава от комисията, според нас не покрива всички видове документи, които се изискват. Член 12. Е, набързо го обсъдихме и мисля, че тук позициите ни са най, е, в най-голям разнобой. В е, Германия има една обща отговорност, имаме добър е, опит с нея, но е, случаят не е така в други страни членки. Затова подаваме изменение 711 като компромисно предложение. То разглежда възможността да се формулират цели така че социалните вноски да бъдат плащани, но страните членки да решат как да бъдат плащани те. Тоест да съществува това общо правило за задължителност, но вече да не е, е общо наложено, но да има е, една обща разпоредба. За езиците, изменение 431, сме подали и ако го разгледате, в цялата тази е, тематика е, командированият е най-уязвим, когато е, не разбира за какво става дума. Така че съответната документация трябва да се издава на езика, от която страна идва работещия. Или и на езика на приемащата страна или просто на английски, защото той е лингва франка за мен. В края на кращата, ако ми се предоставят документи на език, който аз не разбирам, аз не мога да се ползвам от тях. Емили Тур... Председателката Емили Турнен. Благодаря ви. Аз ще ви запозная за гласуването в ИМКО, където аз бях докладчик по становището. Току-що гласувахме. Искам да ви запозная с резултата от този вод и е, в последствие ще чуя позицията на вашата комисия по заетост. Искам обаче да ви съобщя. Е, първо, е, бяха дълги и трудни преговори, защото въпросът е изключително важен за единия пазар, а също така и за доверието от страна на гражданите, че при единия пазар ще бъдат запазени техните права. Ние не бързахме, но гласуването имаше много малка разлика и нашата комисия беше много разделена и като докладчик аз не можах да подкрепя собствения си доклад. Позор, ще подчертая обаче защо. Е, признавам, че съм е, много разочарована. Имахме компромис по много е, членове, с изключение на член 12. В противен случай щяхме да изпаднем в старата ситуация, но имаше доста хубави компромисни по член 1, по материята е, имаше разногласие във връзка с е, равното третиране. И, е, в член 3 имаше широк компромис за откритост. Това е всъщност дефиниция, така че трябва да се види какво точно става на място и каква е реалната ситуация, каква е разликата между командировани и некомандировани работници, член 5. 5 беше окей, по 6 имаме е, е, ново, е, нов текст. Взаимо помощ трябва да се назоват по именно страните, които са отказали да сътрудничат и да се упражни натиск върху страните, които не проявяват интерес към сътрудничество, а те трябва да проявяват такъв интерес. Имаше разширение на член 18 80-ти. Е, там е, трябва да има предварително съобщаване, но също така да има и двустранни споразумения, да се допуснат такива споразумения. Така че аз е, трябва да ви кажа като докладчик, че по 9 имахме поименно гласуване. Това беше много важно. За мен това беше червена линия и не искам да говоря специално за това. Мисля, че е безнадежно е, да се постигне е, кратък списък на Европейски съюз е направо налудно. Няма да има никаква гъвкавост на място, а точно това ни е необходимо като докладчик може някои от вас да се вдъхновят, да кажем две неща. Ако има отворен списък, той трябва да бъде пропорционален и освен това трябва да бъде публично достояние. Е, това е прозрачната страна за предприятията. Това е много важно. Е, примерно, ако дойдете в Германия, те ще могат е, да знаят какви ще са контролните мерки, но трябва да има възможности да се добавят контролни мерки, а не да се изчаква преразглеждане на европейско законодателство, защото това може да се проточи години. Така че направо ви казвам, това е налудно и това беше моя собствен доклад в ИМКО, но имаше мнозинство за затворен списък. Сега, в строителството. В строителството всички са за отворен списък. Д дори Бизнес Юруп вчера преди да гласуваме изпрати писмо че има балансиран, че аз съм била предложила балансиран компромис, което означава, че трябва е, да има а, е, пропорционалност и списъците да са а, е, достъпни за всички. Но аз мисля, че това беше идеологически блокаж и съжалявам за него. По 12-то изменение за съвместната отговорност беше заличено в ИМКО. А, а, мисля, че знаех мисля, че си знаех още преди гласуването. Това също е разочароващо, защото това беше едно от изобретенията в директивата и трябваше да благодаря на директивата, че го изобрети. Това е нов европейски инструмент и добавена стойност. Това обаче е, е моя гледна точка и беше заличено. И накрая искам само да кажа, че е, очаквам мнение, но трябва много внимателно да се прочете текста. Винаги трябва да четете внимателно докладите, за да можете да си изработите преценка. Искам да ви кажа да приканите внимателно, да прочетете внимателно е, членовете, по които има нещо ново. Нямам предвид 9 и 12. Мисля, че комисията ИМКО направи нововведение в директивата и се надявам вашата комисия да бъде по-практична и не толкова идеологична, когато оцеляваме е, върху това, по което в реално работим. Точно за това говорим. Трябва да чуем също и социалните партньори тук. Мисля, че могат да ни кажат много интересни неща и аз мисля, че тази е, комисия може да изготви стабилна рамка за командированите работници. Поне аз смятам, че не го постигнахме в ИМКО. Благодаря, госпожа Стрифлевски и господин Козловски. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на три неща. Първо, член трети. Искам да привлека вниманието ви към параграф 1, където се говори за ограничен брой договори. Ако някой Но ако запасиме доклад, този член така, примерно, бългийски, бългийските фирми няма да могат да командироват свои трудещи се в Германия заради е, ограничения брой дейности. Също. А, същото въжи и за приходите. Просто не трябва да забравяме да ам, разгледаме много отблизо тези неща, преди да а, приемеме член трети. Аз съм съгласна с докладчицата и нейните предложения относно информацията по трудовите условия и достъпа до информация като цяло трябва да трябва да има възможност да се намери всякаква информация, включително и за това какво се очаква от съответния трудещ. И колкото до пътни, дневни подслон, храна и така нататък. Съгласна съм, че е, не трябва да вземаме е, формулировката такава каквато е залегнала в директива 96, е, но в крайна сметка при всички случаи някой трябва да поеме тези разходи и това трябва може би да стане съгласно националното законодателство, но дали да бъде националното законодателство на страната по происход или на страната реципиента. Така че мисля, че ще трябва да потърсим тук един компромис, който да може да задоволи всички. Следващият. Ще видим. Първо господин Козловска. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Член трети. Абсолютно съм прав, че трябва да санкционираме не а, коректните работодатели, но в никакъв случай не трябва да ощетяваме онези, които спазват а, правилата. Така че Изменение 19. трябва да бъде разгледано по-близо. Просто държавите членки може би трябва да, да бъдат наистина да работят в по-тясно сътрудничество, за да може тази директива да служи на интересите на командировани. И мисля, че може би трябва да оставим открит списъка в член, по член трети. Кой, кой ще бъде следващия? Господин Ери. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank der Berichterstatterin ähm, für auch mein ein erstes Resümee des Благодаря на благодаря на докладчика. Обсъждахме подробно различните предложения. Аз споделям вашето мнение. Наистина необходимо ни е ясно, изчерпателно законодателство да има уточнения, свързани с информацията, свързващите лиезон офисарите, но с, вярно, че с това множество изменения понякога се объркваме, но трябва да бъдем много последователни. Така че права права, прав е Стивен Хюкс да, да започне с основните членове и, и е, да извлечем от тях последиците за другите е, членове. Трябва да видим е, как, къде вече сме постигнали компромиси и къде не, не, но наистина трябва да бъдем много, много гъвкави, защото е, темата е много сложна, вече бяха проведени много заседания, но наистина по друга страна пък ни е необходимо и достатъчно време, за да можем да изработиме наистина един добър е, закон. Пък Прав е, права е докладчицата, че е, е командированите, трудещите се трябва да разполагат с изчерпателна информация, но изчерпателна информация трябва да има и за работодателите. Не съм сигурна, че един национален вебсайт е, е, може да върши подобно, да свърши тази работа. Просто, може би, трябва да намерим едно, една по-оптимно, по-оптимално решение. Един е, централен вебсайт е, няма да, да, няма да, да, да, да, да свърши достатъчно е, работа. Просто може би и от него има нужда, но трябва да се потърсят и други решения. Сега, колкото до дневни пътни, сега някой. пред, някой някой каза, че трябва да се прилагат правилата на страната по происход. Не съм, не съм съгласна. В директивата се казва, че трябва да се вземат предвид условията в страната реципиент, т.е. минималната заплата, цената на тези услуги в тази страна. Член 9 трябва според мене да остане отворен, за да могат да, е, да бъдат отчетени различните ситуации. Прави нашите основни фундаментални правила трябва да залегнат и тук. Знаете, прозрачност, пропорционалност и така нататък. Но от друга страна, нека да не забравяме, че тази директива не, няма да се прилага пряко, така че трябва да намерим е, едни много подходящи и практични форми на контрол. Тя от друга страна, докладчика казва, че не трябва да има ограничение на брой инспекции и така нататък. Но Значи трябва да има някакво, някаква гъвкавост, за да могат да бъдат отчитани различните ситуации и да се намира решение инсито. Колкото до немския опит, който беше цитиран, вярно в Германия има много големи е, предприятия. Аз, е, аз съм от е, източна Германия. sind ja da nicht betroffen, sondern die Aufgabe ist ja der Unternehmen. Верно е, че в, както казах, в, в източна Германия има много чуждестранни предприятия, които извършват услуги, така че е, трябва да има правна сигурност в областта на съвместната отговорност, трябва да има строго определени правила. Е, наистина, нашата система е доказала своята ефективност и мисля, че може да послужи за е, и на други. Така, има доста, разбира се, подробности, които трябва, които трябва още да се работи. след това трябва да видим по какъв а, начин да се организираме, какъв да... Мусю Ори, puis Едит Бауер. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem fogok most ö, sokat beszélni, mert... Господин Ори, благодаря. Няма да говоря много дълго защото колегите повдигнаха голяма част от въпросите, които исках да коментирам. По отношение на член 9, дали списъка да е отворен или затворен, уважавам госпожата Имен и нейната работа, но не съм съгласен с нейните аргументи по тази тема. Не смятам, че дебата в Имко беше идеологизиран в края на кращата Имко се произнесе за това списъка да бъде затворен или ограничен и аз е, подкрепям тази теза. Имахме, имали сме доста опит от последните години а и от последните десетилетия имаме опит е, и нещата могат да станат много трудни за тези, които отиват в нова среда, защото и нова страна, защото много често се правят опити да се въведат нови изисквания. Но в Европейския съюз има един пазар и ние трябва да се възползваме от неговите предимства. Ние непрекъснато повдигаме въпроса за единия пазар, който ще създаде нови работни места. Затова не трябва да има правна несигурност, не трябва да осложняваме нещата по този начин. Ако в някои страни по чисто политически съображения – са готови произволно да въвеждат нови изисквания, това ще утежни нещата. Затова смятам, че един затворен списък създава правна сигурност. И също така в един общ пазар е, би следвало да има хармонизирани правила. Би следвало трябва да има, разбира се, и преходен период, където да има, да речеме, регулярни проверки, да се види какво има нужда да се добави в списъка. Така че нека да решим да бъде затворен този лист, но списък, но да има посредством делегиран акт или по някакъв друг начин възможност за преразглеждането на този списък всяка година. И ако опитът покаже, че той трябва да бъде допълнен, няма проблем но този списък трябва да въжи за целия Европейски съюз. Това е логиката на съюза и на вътрешния пазар. Председателката. Благодаря. Госпожа Бауер. Първо, един общ коментар. Разгледах измененията, следя дебата много съм вътре в нещата и оставам с впечатлението, че е, някои от колегите, а и голяма част от нашата комисия, разглеждат директивата а, като своего рода а, престъпление, все едно, че вършиме някаква подозрителна дейност тук. Такъв е подхода им. Аз лично не смятам, че трябва да е, постъпваме така, да подхождаме така към създаването на едно ново законодателство, защото не това целим. Мисля, че просто пропускаме целта на цялото занятие. Що се отнася до член 12, бих казал, че това е един ключов момент от цялото предложение – 50 страници са измененията, които са подадени само за този член. И половината от тези изменения целят да отпадне или целият текст, или част от текста, останалата половина искат да го подсилят. Става дума за съвместната и разделна отговорност, а също и подизпълнителите. Действително, тук кръга от проблеми е огромен – в създаването на предходното законодателство обсъждахме този въпрос. Знаеме, че е крайно щекотлив, крайно е, труден. Е. Някои е, страни нямат в националното си законодателство този принцип. И тогава, е, когато се говори за подизпълнители на доставки или подизпълнители на други услуги, и се иска от тях също отговорност спрямо основния доставчик, смятам, че това има сериозно отношение към всички тези неща, които говорих до сега. Знам, че е крайно, крайно щекотлив въпросът, крайно труден, но трябва да обсъдим нещата много внимателно. Трябва да разгледаме какво е положението на основния подизпълнител – който не винаги може да се произнася върху заплащането на следващите по веригата подизпълнители. Смятам, че ще успеем да стигнем до някакво смислено решение. Оли Кристенсен. Благодаря. Аз искам да благодаря на докладчика. малко се изнервям. Това е, е въпрос на изток-запад, север-юг. Въпросът е идеологически. И след като чух последните, които се изказаха, е, изпитвам още по-силен страх. Е, нямаме разбиране на проблемите, особено проблемите на отделните страни. И аз мисля, че не бива да създаваме нови бариери в вътрешния единен пазар. Е, всичко трябва е, да минава благополучно. Е, затова трябва да преценим първо е, с каква директива се занимаваме. Директива, която трябва да защитава е, работника е, и да му гарантира добри условия за труд. Това не е директива, по силата на която и мошенниците трябва да се оправят както могат, независимо от това, откъде произхождат. Целта е, независимо от това, от коя страна идваш, да можеш да работиш при законни условия в страната, в която пристигаш. Така че, ако не сме сигурни, че ние гарантираме тези условия, е, в парламентът ни очаква кошмар и въпроса няма да се разреши. Е, аз лично смятам, че е, е възможно да се намери разрешение на тези сложни въпроси. Е, примерно, да се говори за солидарна отговорност и за отворени списъци. Ако списъкът е затворен, тогава ние улесняваме измамниците, защото им даваме идеи за заобикаляне на правилата и на списъците. Така че е, трябва да даваме приоритет на дружествата, които спазват закона и на лоялната конкуренция между тях. Трябва да имаме предвид, че в някои области има социален дъмпинг между държавите членки, като например транспорта, шосения транспорт, въздушния транспорт. Изобщо е, трябва да сме сигурни, е, че е, ние създаваме нещо ново. И ако няма гаранции, че е, когато е, командированите работници е, работят съобразно страната, в която отиват да работят, тогава нещата губят смисъл. Трябва да се търси обща позиция и да се изработи полезна рамка за работната ръка. В противен случай гражданите няма да бъдат удовлетворени. Благодаря ви. Председателката. Сега давам думата на господин Томас. Филм. Няколко коментара, които ще се ограничат само до членове 11 и 12. Искам да изкажа подкрепа на докладчика тук и на нейният подход. Мисля, че Безспорно, когато подемаме такава тема, ще трябва да търсиме е, сътрудничеството и подкрепата на страните членки, каквото и да предложим. Не смятам, че ние трябва да налагаме един е, доктринарски недемократичен подход когато се работи по тема командировани, ние трябва да излезем с текст, който да подкрепя усилията и да валиден за всички страни и членки. А ако вървим в различни посоки, по никой начин няма да постигнем сътрудничество с страните членки. В член 12 са подала изменения, които да дават възможност а, страните членки да не приемат а, режима на съвместна и разделна отговорност, ако тя не съответства на техния национален режим, но в такъв случай трябва да има альтернативни подсилени мерки, е, т.е. план Б много е, дълги дискусии проведох с комисаря по този въпрос. И е, моите изменения по член 11 и 12 имат именно за цел да предложат альтернативни решения на, съвместната, на режима на съвместна отговорност. Смятам, че подхода в такъв смисъл е много конструктивен и докладчикът ще може да излезе с компромисни предложения, които да получат обща подкрепа. Но ако това не се получи, безспорно ще останем разделени по тези проблеми. А ако е така, така ще си остане, обаче нека все пак да опитаме първо. коментира се разликата на работните условия в страните членки. В края на краищата трябва да се вземат под внимание работните условия на приемащата страна. Този аспект трябва да се разгледа много внимателно, когато правният субект е, е със седалище в друга страна. Мисля, че този въпрос трябва да се разгледа в подробности и да разберем да, за кои условия говорим. Като цяло има области, в които се очертават надежди да постигнем съгласие и не мисля, че трябва да се окупаваме в позициите си от сега. Благодаря, Томас Ман. Ich wollte dem благодаря, е, госпожо председател. Оли е прав и аз мисля, че опасността е, че е, може големите борби да, е, големите страни да влезат в битка с малките и така нататък. Не е така. Трябва да работим разумно при условия, които удовлетворяват и двете страни. И ако искаме е, нещо да променим, пример, строителството можем да правим проверки, полицейски проверки, да се види дали е, е, са декларирани работниците. Е, не знам откъде идват. Е, по-скоро трябва да знаят страната. Ако трябва да викаме преводач, е, работата се протака и е, по принцип е, строежа е приключил. Така че е, трябва да има правило. Е, ако, ако предвидим правило, че страната на происход е определяща, тогава нещата просто няма да станат. Е, има навсякъде хора, които се продават на ниска цена, където и да отидат. В Германия има много такива случаи. Това не е въпрос на изток-запад, нито е регионален трябва, говори се за затворен списък. По този начин отваряме врата за, за, за, за мошенничества, измами. Оли е прав, комисията иска да внесе някакъв ред, но отворените списъци са на лице не защото предприемачите или държавите искат това, Просто трябва всеки да се позовава на списъка. А, ако списъка е затворен, всички, които искат да правят измами, ще могат да го правят. Най-лошия вариант е затворен списък. Навсякъде има разумни е, работодатели, работодатели, които искат да плащат почтенно на работниците си и на изток и на запад говоря за, съгласен съм с това, което каза Елизабет Шродер, за страните на происход. Трябва да има поток на информацията. Не само за работника, но и за работодателя. Аз имам колега, който работи в граничен район. Вижда, че понякога работодателите не знаят какво е положението. Трябва да има ясни мерки. Така, за е, сайт в интернет, това е една от възможностите, но не е достатъчна. Трябва да има прозрачност и за работодателите, и за работниците. Това е нещо много важно и е, никой от нас не иска просто спорове. Искаме да е, се сложи край на престъпната дейност. Искаме да подкрепим хората, които работят законно, и те, ако знаят правилата, ще знаят какво е положението сега строителството, защото това, това засяга много работници. В Германия има много строг контрол, не за да се пречи на дружествата да се установят в Германия. А, това ни струва 66 милиона, милиона годишно. 660 милиона годишно, ако има проблеми. А, няма значение откъде е работника. Ако му се плаща разумно, ако има отпуска, ако има жилище, няма значение откъде е той. А, а, а, ние няма да градим стени а, около границите си. Така или иначе нямаме право на това трябва да имаме прозрачност и тогава всичко ще е, протече както трябва. Нека хората да се опитат да се сближат, да търсим общи линии, а не да се връщаме на стари конфликти, които отдавна са преодолени това е излишно. Трябват е, общи и ясни правила. Мисля, че тук всички са добронамерени. От години се познаваме и съм сигурен, че ще намерим е, компромис. Стига да се слушаме. Е, мисля, че днешната дискусия е едно добро начало. Благодаря. И така, е, поне така се опитахме да го проведем. А, е, а сега. А, е, Благодаря, госпожо председател. Госпожа, помням си доклада на госпожа Шхъдър и аз бях координатор тогава и тогава работихме с Стивен и тогава ли, нали, основното в нашия замисъл беше, че командироването е един начин да се улесни свободното предвижване в рамките на Европейския съюз. Знаехме, че ще има много трудности, но се опитахме да създадем една пътна карта тогава. Сега, Разбира се, ние не, в никакъв случай не трябва да ратуваме за протекционизъм, но да има а, мерки за, а, за да избягваме а, измамите и нелоялното, нелоялните дайности. Сега споменаха се основните е, членове да, разбира се, трябва да избегнем избами, трябва да направим всичко възможно да не се заобикалят е, правилата, но трябва да има критерии. Сега, е, е, един окончателен закрит списък има много преимущества, но пък един открит списък дава повече възможности на държавите членки. Аз не смятам, че открития списък дава възможност за допълнителни измами. Защо нека държавата членка, ако желая, да може да, да, прие, да приеме по-строги правила от отколкото тези залегнали в, в директивата обаче. Същевременно трябва да тази държава трябва да нотифицира, трябва да съобщи на комисията мерките, които възнамерява да предприеме. Второ. Тогава установихме, че има, съществуват много а, така наречени фал, фалшиви самонаети. Така че мисля, че наистина трябва да засилиме мерките по инспектиране за инспекции. Аз бих искала тези мерки да бъдат много по строки Колкото до съвместната отговорност, от, е, има някои елементи, които според мен трябва да бъдат могат и трябва да бъдат критикувани. Така че, госпожо председател, аз така по-скоро съм оптимистка, по-скоро смятам, че сме на прав път и смятам, че ще можем да постигнем компромиси. Не става дума за протекционизъм, става дума да улесниме функционирането на единния пазар. И знам, че Даноте е съгласна с това. Благодаря. Разбира се, компромисите зависят от добрата воля на всички. Сега, аз лично искам да се спра на три неща. Първо, да реагирам показаното от Рита относно инспекциите. Тоест, Да, да има по-голямо сътрудничество или координация между различните из... служби за инспекция. Защото знаете, че в е, никоя държава членка не разполага с достатъчно достатъчно пълно законодателство и строго законодателство и е, нека да ги наречем с истинските имена тези рубовладетели, които наемат чужди работници, успяват да се прокраднат през е, е вратички и пролуки. Колкото до списъците, е, съгласна съм че не щем да се, да се върнем към старите сблъсъци, идеологии и така нататък. Нашия принцип трябва да бъде следния. Ние искаме да се подобри положението на трудещите се, да има по-добри условия и да има при равно количество труд, да има еднакви права. Но но не така по принцип в, във въздуха, абстрактно, а конкретно в отдел, отделните държави. Тоест, тези принципи да се спазват там, където биват наемани съответните работници. Също времено трябва да се прилага и друг основен за Европейския съюз принцип Не винаги Европейския съюз е, е, е постигнал много в е, областта на социалната политика. Социалното измерение не е най-голямото измерение в Европейския съюз. Въпреки всичко обаче, ако приемаме един закрит списък на, да речем, националните инспек... инспекторати, то ние ще нарушиме принципа и на практика ще допуснеме крачка назад в социалната област. Аз не броя на измененията за отпадане, заличаване, според мен не е чак толкова. Това не ме тревожи. Но мисля, че, с компромиси, както и при други доклади с успявали, може да се постигне нещо положително. Но, както каза Едит Бауър, не трябва да разглеждаме командироването като нещо поначало съмнително. Но а, трябва да има много точно разграничение между командированите и тези, които работят на черно. Но не във всяка страна е така. На, на, на места нещата са много... се преливат едно в друго, защото просто правата на командированите са нищожни. Така че тя много-много правилно посочи строителството като отрасъл, където тези проблеми са ужасни. А през погледнете земеделието или хранително-вкусовата промишленост. Там има за със всеки изминат измина ден допълнителност. все повече и повече съмнителни практики. И в транспорта е също. Така че мисля, че трябва да разшириме списък. Списъка на а, дейностите, които се обхващат от съвместната отговорност. Комисията, вероятно, ще искате да вземете думата. Извинявайте, обаче а, сега вече ще почна да ограничавам времето на изказване. Не повече от 4-5 минути, ако обичате. Благодаря ви, аз ще се опитам да се огранича. 33 е, изменения. Е, е, има страшно много изменения. Не можем да се спрем на всички. Първо, необходимостта от добри и ясни правила. Това беше включено и в предложението, страната на происход. Има обаче инструмента. Тази директива всъщност е за засилване на приложението на предишна директива, която така иначе не може да се промени. Но това е проблем, защото в първоначалната директива имаше възстановяване на разходите за жилищно настаняване и храна. Е, имаше специална разпоредба, а сега измененията отиват в друга посока посока и изцяло се променя е, члена. Е, освен в първоначалното предложение имаше възстановяване на разходи за жилища и храна. Ние искахме да бъдем предпазливи, което е отразено в член 3 и в 11.5. Е, и аз искам да ви приканя не да се опитате да ги променяте, защото на практика възниква проблем. На... Ние се опитваме да го разрешим по различен начин, без да променяме първоначалната директива. И така стигаме до втората точка, която искам да кажа. В много изменения специално се говори за членове от първоначалната директива 345, е, но основният проблем е, по член 345 е, имаше задължение от доста общ характер. Ние се опитахме да не съм подробности в директивата за засилване на приложението. Но искам да ви кажа, че ако всичко това трябва да се прилага при доста общи разпоредби от първоначалната директива, ние ще постигнем един противоречив резултат, а не това е целта. Има и доста е, е, промени на специални членове, където се предвижда финансова подкрепа, финансова помощ. Е, при първоначалното предложение ние се опитахме да ги обединим в член 8 и ако направим опит може би е, компромисните изменения да променят е, член 8, е, може би бързо ще излезем от една дълга дискусия и всички смятат, че така дълбокото намерение е добро. По член 9 и 10 аз докладчика каза, че има разлика. По член 9 имаме национални контролни мерки, докато по член 10 има инспекции и е, това засяга не само дискусите тук, но и дискусите в съвета. Е, така че аз искам да ви кажа, че ние не искаме да ограничаваме е, възможностите за инспекции но едновременно с това, е, това не беше и намерението в първоначалното предложение допълнително да се задават е, въпроси на извършителите на услуги в момента на инспекциите. Например, има дискусии, е, при които е много ясно да се знае какъв е сертификата, на кого се позволява, на кого не се позволява по член 9. Така че ако се внесе някакво изяснение, е, ще ви бъдем благодарни, но всъщност в първоначалното предложение не сме искали да има такава възможност за пазара. Най-спорният член и дискусиите вероятно ще бъдат много трудни, но трябва да се намери някакво решение, защото е, всички са е, единодушни, че тази директива е необходима. Трябва да се спазват правилата на работниците, не да гласуваме красив текст, който да не може да се прилага. И за това ние очакваме да сътрудничим с парламента, за да се намерят е, допустими компромиси по тези два члена, е, които действително са противоречиви и е, нека да не правим и противоречиви предложения. Председателката, госпожо докладчик, аз знам, че дискусията е много дълга. Ови, мога да ви дам днес само 5 минути, за да приключите дискусията. Трудно, ale od samego początku e, ta dyrektywa mm, nie jest... Много, много сложно ще е тази задача, госпожо председател. Директивата ти далеч не е лесна. Предложението на господин Хюз за е, това, че се изменя нашата задача. Ние и да започнем да работим по определени е, членове. Ние започнахме работа по един определен начин и следва да продължим, защото ако се отклоним, ще въведем много голям елемент на хаос. Но благодаря на е, господин Хюз за предложението. Е, член 1, 3, 9, 11 действително са сложни и ще е, ни отнеме много време да ги дискутираме. Планирам да предложа компромисни изменения, за да започнем именно тази работа. Е, работиме в е, паралел и по нови членове, и по тези, по които вече работихме. Надя. Нека да кажа, че когато говорих с социалните партньори, било то работодатели или служители, те всички е, говорят, че германското законодателство е много добро. Защо? Защото е много прозрачно. Много ясни и разбираеми разпоредби и абсолютно конкретни. Затова всеки е, оператор може е много лесно, примерно, да се включи в процедура за търг. Ние искаме да въведем същите условия. Ясни разпоредби, прозрачни такива. Тоест, е, операторите да са наясно какво се очаква от тях. Тогава ще сведем до минимум и възможността за не почтени участници в е, тази дейност. Благодаря за информацията, за подробно, подробната информация за ИМКО. Можем да продължим да обсъждаме с вас вашите предложения, за да разбереме какво отношение те имат към работата на нашата комисия. Също съм съгласна с коментарите за проблема да се оценява дали определена дейност е достатъчна в страната, в, в страната домакин, за да може съответната компания да участва в тръжни процедури. Много трудно е да се правят оценки в такъв смисъл, както е трудно да се правят оценки за командироването. Елизабет, не искам да намалявам инспекциите. Аз съм за това нелоялната конкуренция да бъде отстранена. Но не смятам, че трябва да има ограничителен характер на проверките, просто считам, че трябва да има информация за потенциалните мерки и тя да бъде прозрачна. Както е, вие казвате, е, тези, които се занимават с нелоялна конкуренция, винаги ще намерят начин да заобиколят е, закона и няма кой знае какво да се направи. Мисля, че трябва да се възползваме от хармонизирания единен пазар – и а, е, да направим всичко, което е необходимо, за да осигурим правна сигурност. Оле Кристинсен не е тук, но мога да кажа, че аз абсолютно заставам зад принципа на солидарност. Макар, че чувам много различни мнения по въпроса за така, отношението към командированите от колегите от Западна Европа и от колегата от Източна Европа, Европа. В края на краищата аз идвам от източна Европа и бих направила всичко, което е по силите ми, за да изготвя едно законодателство, което да е пригодно за всичките 27 страни. Не застъпвам никакви идеологически е, позиции, както каза колегата Ман. Навсякъде има добри и недобри служители, навсякъде има такива, които е, заобика... Е, се опитват да заобикалят разпоредбите. Всеки, който е, заминава в командировка и компаниите, които го изпращат, би трябвало да са запознати с документите, които се изискват и не смятам, че може да има Председателката прекъсва, за да приключи е, докладчикът. Е, Факта е, че има различни стандарти в различните страни. Трябва да бъдем е, готови да направим така, че страните членки да могат да си изберат основни показатели по въпроса за солидарността. Смятам, че имаме всички възможности да излезем с един много добър закон. Имах е, един цитат на колегата Ман, но не го виждам тук. Той и каза, че трябва да работим е, съвместно и да избягваме всякакви стереотипи. Абсолютно се присъединявам към това, очаквам вашите изменения и много искам да излезем с един добър документ. Знам, че и вие искате това. Благодаря на комисията също с, за предложенията да се доизчисти текста по членовете. При, при... Каня ви да присъствате на някои от нашите заседания. Euh, председател, благодаря. Правната комисия ще гласува на 19 март. А, ние по принцип ще прегледаме измененията на 20 марта, за да ги гласуваме на следващия ден. Това е графика сега. Приключихме с тази точка от дневния ред. Сега пристъпваме към последната точка от нашата сесия. А, това е 39-та точка становището на нашата комисия е по годишния доклад е, по политиката за конкуренцията. Е, веднага давам думата на нашия докладчик, господин Унгернео, за да ни предложи своето изменение за становище. Ще бъда съвсем кратък. Като автор аз се занимах с въпроса за конкурентоспособността от гледна точка на безработицата по становището ще се спрем на четири точки. Е, необходимостта е, да има политика по конкурентоспособността по стратегията за заетост, е, защото трябва да имаме предвид заетостта в малките средни предприятия. На второ място, тъй като става въпрос за услуги от е, общ интерес. Това е ключово значение, защото е свързано и с промишлеността, и с предприятията. Това засяга процента на безработица във всяка страна. Така че от гледна точка е, по член 2 се казва, е, че държавите членки трябва да разглеждат конкурентоспособността от гледна точка на заетостта, приватизация на непродуктивни е, предприятия и на последно място аз мятам, че някои е, изключения е, за помощ от страна на държавата трябва да продължат, защото някои предприятия трябва да станат по-конкурентоспособност, защото по този начин ще се създадат работни места. Благодаря ви, госпожо председател председател. Благодаря господин Сиркъс. И това е господин Сиркъс. Ако мога само да кажа, докладът се следи от моята група съвсем отблизо. Политиката по конкурентно способност е била тема на наши обсъждания и преди. Е, остава да видим дали политиката за конкурентно способност подобрява заедостта и социалното приобщаване или не точно. Надявам се, че ще проведем реалния дебат, който следва да направим, всъщност е как да сближим политиката на конкуренция с социалните политики. Мисля, че това е което трябва да разгледаме. Не може да има услуги, ако няма конкурентна способност, но трябва да има и мерки за социално приобщаване. Това се предвижда и от договора и всички последващи е, законодателни текстове. Така че ние трябва да разгледаме въпроса от е, социалната му страна. Благодаря ви. Разбирам, че докладчикът е открита за дискусии, но е, тъй като е, в е, момента закъсняваме, предлагам да спрем до тук днес и да започне срока за внасяне на изменения на 27 февруари в 12 часа, като компромисните изменения ще се разглеждат на 20 марс, ще се приемат в нашата за е, така, искам да уточня, че в тези срокове е, измененията могат да бъдат е, само на английски. Благодаря ви за разбирането. Приключихме. Пожелавам ви приятен следобед и ви насрочвам среща за следващата ни работна сесия през март.